Good afternoon, ladies and gentlemen. I have been asked to stand in for... ако, ако обичате, аз замествам колегата Бусек, който, както забелязахте тази сутрин, не е особено добре и поради заболяването си трябваше да се прибере в родината си. Така, първа точка от дневния ред е предложение за директива на Европейския парламент и на съвета за изменение на директива 2009-73-ЕО е относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ. Тъй като господин Бусек трябваше да представи това предложение, господин Калич беше така любезен да го замести. Имате думата. Okay, uh, thank you very much. Да, благодаря ви. Колеги, аз говоря от името на Иржи Бузек. Сега ще прочита неговото мнение. Ние приветстваме приемането от Европейската комисия предложението е, за изменение на директивата от 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар. Е, е, господин Босек работи тук и колегата, който също работи по това изменение е тук и съм сигурен, че ще може да отговори на всички въпроси. Предложението е техническо и ограничено в обхвата си и е, по настоящите разпоредби за трансмисията на природен газ от трети страни към Европейския съюз, настоящите правила са доста смътни и могат е, да се тълкуват различно. Ето защо в парламента неколкократно сме приканвали Европейската комисия да запълни тази регулаторна е, празнина. Е, радвам се, че това влиза в действие. Няма никакво съмнение, че европейските правила, както и, и незадължителните въглеродни двуоки, са регламент за трети страни, изисквания за прозрачност отнасят за всички тръби на природен газ от и към Европейския съюз, към и от територията, която е под разпореждане на Европейския съюз. Е, тоест, е, е, трябва да има конкурентност на европейския пазар, енергийна сигурност. По този начин се гарантира прозрачността и равно третиране в областта на енергетиката, като има правна яснота, както и яснота и предвидимост за дългосрочните инвестиции. Сигурен съм, че това е ключово за всеки частен инвеститор и оператор. Той иска да спазва почтени правила не само на пазара на природния газ и не само в в Европейския съюз. Това е от е, е, жизненно важно значение за гражданите и за промишлеността. По този начин се засилва конкуренцията на пазара, социалния пазар и отсъствие на дискриминация спрямо е, всички играчи на пазара. Не на последно място, това е важно за конкурентоспособността, за приключването и устойчивостта на нашия енергиен съюз, възоснова на принципите и стойностите на изключенията. Годишният доклад за сигурността на енергийния Европейския съюз ще бъде изложен на мини пленарната сесия утре. Той ще се съсредоточи върху връзките, основно върху държавите членки и на пазара на електроенергията, но ще трябва да се спрем и на различни въпроси във връзка с доставките на природен газ извън Европейския съюз, основно е, защото зависимостта ни от е, внос е, расте около 70% миналата година. Така че е много важно да се посочи ясното определение осветление на взаимната връзка между оператори на е, европейския пазар, както и с трети страни. Това е изцяло в духа на енергийния пакет. Е, по този начин е, комисията предоставя необходимата съвместимост между пазара на електроенергия и пазар. Но трябва да се отговоря няколко въпроса. Например, първи въпрос. Необходимостта да се прилагат нови правила към всички налични газопроводи. Аз имам някои възражения по това. Едновременно с това някои се страхуват, е, че е, някои страни могат да се възползват и да злопътрят с правото си на дерогации. На второ място, в каква степен предложението на комисията запазва всички цели и принципи на енергийния съюз, като например сигурност и диверсификация. Като докладчик аз, Ержи Бусек, съм открита за всички въпроси и искам да разбера всички безпокойства, които могат да възникнат. Въпреки това, Ержи смята, че че комисията отговаря на целта и отговаря на общите ни очаквания. Благодаря. Председателя, благодаря, Крис. Всичко беше точно. От името на социалистите и демократите, господин Яника. Благодаря, господин председател. Бих желал да приветствам гледната точка който бе, която беше изложена от господин Бузек, е, гледна точка, която господин Тариш ни прочете, бих искал да ви запозная с моята гледна точка. Комисията е решила да предложи, да предложи изменение на директивата, за да е сигурна, е, че правилата за пренос на природен газ между една или две държави членки се отнасят и за трети страни. Е, според комисията това е нещо много полезно и аз съм удовлетворен от тази нейна инициатива. Смятам, че всички са съгласни, че е необходим вътрешен пазар на, енер... на енергията, където сигурността на енергийните доставки и тяхното разнообразяване са от ключово значение. Тоест, сигурност и разнообразяване. Това е много важно. Никой не би искал да преживее онова, което се случи преди няколко зими в Европейския съюз когато е, е, много европейци създаваха въпроса, ще имат ли отопление в къщи. Необходим ни е функционален пазар, реален пазар на конкуренцията с справедливи цени е, за потребителите, като се спазва законодателството в сила. Ето защо ние приветстваме инициативата на Европейската комисия. Бих искал да подчертая, че тази инициатива на Европейската комисия само потвърждава принципа на енергийна солидарност в рамките на Европейския съюз принцип, който отговаря на множеството призиви от страна на държавите членки към Европейската комисия. Това е нещо съвсем актуално, защото енергийната сигурност е общо благо. Именно поради това приветствам тази инициатива, приветствам амбициозния график и ние ще направим всичко, за да може този график да се изпълни. Председателя, благодаря. Благодаря на господин Николас за това, че спази времето за изказване. От ЕКАРА господин Красновецки. Благодаря. На свой ред бих искал да приветствам Европейската комисия за нейната решителност. Решителността, с която прави всичко, за да поясни е, правния статус на този газопровод. Както всички знаем, е, все пак бих искал да ви напомня е, някои общи факти, които са свързани основно с политическата обстановка. Въпросът има символично значение е, за всички граждани, особено тези от Централна и Източна Европа. Все пак смятам, че това се отнася за всички граждани на Европейския съюз. Това е символ, Европейската комисия би могла да не оказва натиск върху държавите членки, били те силни или слаби. Понякога тя проявява голяма решителност спрямо по-слаби страни. Надяваме се, че ще бъде толкова решителна и спрямо други страни. Ще отстоява европейските ценности, европейските принципи, принципа на енергийния съюз. Ние знаем, че в съвета за момента има закъснение. За момента комисия, съвета не е възложил правомощие на Европейската комисия. Дори се създават мълцинства, които дори и да не блокират, ще проточат работата върху директивата. В комисия три ние казахме, че ще направим всичко необходимо, за да може работата ни да напредва възможно най-бързо. И накрая кратка забележка. Много често чуваме доводи от страна на Германия, например, както и на държавите членки, които биха били склонни да подкрепят този проект, Просто е, в него става въпрос за енергийна сигурност. Твърди се, че всеки може да избере своя енергиен микс, своя енергиен букет. С господин Каринч ние работим върху електроенергията, правото на електроенергията. Изтъкваме е, ценностите на климата, докато е, ценностите, свързани с енергийната сигурност, идват едва на второ място. Не става въпрос за доставки от неутрална трета страна. Става въпрос за страна, която изнася природен газ, която е обект на санкции от Европейския съюз, която е във война с съседна на Европейския съюз държава. Според нас този проект в момента се осъществява. И, господин председател, аз се обръщам основно към вас, за което моля за извинение, но и вашата родина, страната, където сте избран, винаги е твърдяла, че е про Европейския съюз, про общност и че мисли за Европейския съюз. Тук е, е пример за това, че истината не винаги отговаря на думите. Благодаря, господин Казовецки. Тъй като се обръщате към мен, искам да ви кажа, че съм съгласен с вас, а не с моето правителство. Е, е, представител на либералите, който е, замества госпожа Филеле, господин Петърсен, благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. В предложението е описана е, обстановката, от която изхожда това предложението. Ние искаме да се засили сигурността на доставките на природен газ. И ясно е, че в много голяма степен ние зависим от внос от трети страни. Можем да проведем дълга дискусия по това дали вноса на природен газ е дългосрочно решение, но все пак е, още дълги години ще внасяме природен газ. Както вече казахте, когато говорим за територията на определена държава членка, не се посочва правната рамка за газопроводи от трети страни. Според нас е ясно, че трябва да има правила по този въпрос, за да има достъп до трети страни, регулиране на тарифите, да има задължителна прозрачност и всички е, чудесни принципи, които прилагаме в друг контекст – така че за нас е ясно, че трябва да има нещо сходно, когато обсъждаме въпроси е, подобни на въпроси, свързани с газопроводи от трети страни. Радваме се, че след обсъждане на този въпрос през последните години в Европейския парламент идва нещо на масата от името на Европейската комисия. Искаме обаче да разберем много повече подробности за обсъжданията в съвета. И накрая искам да кажа, че има и съображения, които са от интереса за мен, за нас и вероятно за цялата комисия. Какво е въздействието на цените на природния газ за следващите години? Има ли различни сценарии, ако проектът бъде завършен? Това е нещо, което сме обсъждали. Не знам дали е достатъчно. Надявам се, че това ще бъде в полза на дискусията. Да има оценка на бъдещи сценарии е, според е, цената на природния газ. Това ще засегне и бъдещето на Европейския съюз. Има много други аспекти. Като цяло можем да подкрепим предложението. От името на НГОЕ господин Сирикиотес. Благодаря, господин председател. По вътрешния пазар на природен газ и предложението за е, промяна, е, това е нещо важно и е, това трябва да бъде обект на бърза процедура. Е, мисля, дори да е бърза процедурата, все пак трябва да обсъдим всичко. Е, е, Европейската комисия прави предложението без да е извършено надлежна оценка на въздействието. Европейската комисия обеща да има оценка на въздействието е, за всяко едно от нейните предложения в началото е, трябва да има и правен анализ на настоящото положение тъй като има е, риск е, да приключим в противоречие с международното право и ние няма да можем да подкрепим предложение по силата на което ще се намалят суверенните права на различните държави членки когато говорим е, за начина по който те експлуатират своите естествени богатства. Това се отразява и на Турция, и е, на ролята и е, която на страна, която осъществява достъп до природния газ. Това се отнася и до международното право. Трябва да има и ясни правила за националната политика в областта на енергетиката. Тези правила трябва да бъдат достатъчно гъвкави. Когато говорим за развиващите се страни, ние е, трябва да е, имаме предвид е, проблемите и рисковете на фронта на енергетиката. Европейската комисия се въздържала да предложи полезни мерки и в тази област. Аз не вярвам, че сме направили каквото и да било, за да подобрим защитата на правата на потребителите, когато говорим за доставка на природен газ. Ту, е, е, е, не, не, не знам дали има и достатъчно проучване на е, природните богатства в е, източната част на Средиземно море, както и на Северен поток. Страхувам се, че това ще бъде поредна грешка. Поради всички тези причини ние имаме резерви. Има четири колеги, които са поискали думата за да вземат отношение по темата по за една минута. Прикава ви да се придържате е, по е, това време, което ви е дадено за изказвания. Госпожа Хана първо. Благодаря, господин председател. Имам е, големи съмнения относно правното основание на това предложение. Правната служба и на комисията, и на съвета са констатирали, че няма всъщност правно основание за тази директива. Още повече, че не са консултирани всички заинтересовани страни и не е направена оценка на въздействието. Би трябвало да си даваме сметка, че става дума за съществени изменения в действащата директива и за вътрешния пазар – така че нещата опират в крайна сметка до е, осигуряването на газовите доставки за Европейския съюз и ще се е, отразят е, естествено на вноса на природен газ в бъдеще. Въпросът е, е как ще се е, развиват цените на гъста в е, бъдеще. Това е изключително важно за всички граждани на Европейския съюз. Е, не би трябвало естествено да пресрочваме сроковете. Е, Русия е един надежден доставчик на газ. И ние сме зависими. Е, е, имам предвид, е, че доставките на газ са много важни за нас и по същия начин те са важни и за Русия. Азербайджан, Таджикистан, САЩ, това са альтернативите за доставките на газ за европейския пазар. Би трябвало да се оцени всичко много добре. Господин Гиер. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Mindenek előtt szeretném üdvözölni a bizottság. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да приветствам предложението на комисията. Приветствам заложените в него цели. Необходимо е правната рамка да бъде по-точна, по-ясна, Общите цели обаче трябва да останат непроменени, а именно повишаване на сигурността на доставките в Централна и Източна Европа. Вие споменахте колко е трудно, когато няма достатъчно стъбдяване през зимата. Бих искал да се спра на обхвата на предложението. Тук обхващат ли се газопроводите, които преминават а, а, границите, като например този между Украина и Унгария, като че ли текстът не е достатъчно ясен в това отношение. Имам и въпрос по отношение на третите държави. Необходимо е да се направи разграничение между държави, които принадлежат към енергийната общност, защото тези правни рамки техните правни рамки се доближават до нашите и да направим разграничение между тези държави и другите трети държави. Благодаря, господин Каринч. Благодаря. Този път говоря от собствено име. Изцяло подкрепям предложението на комисията. Изказах се в рамките на 30 секунди, може би дори по-малко. Herr Vielen Dank, Herr Kollege. санкция, солидарит. Аз не исках да прекъсвам колегата. Добре, за какво става дума в случая? Говорим за солидарност, за е, отделяне на собствеността, но вие не познавате директивата. Всяка предвижда един срок от 30 дни. Е, и това е само минималния срок за складиране, е, за депониране на газ какво всъщност става в този случай? Засяга се суверенитета на държавите членки. Защо нямаме подобна правна уредба по отношение на въглищата или на други енергийни носители? смятам, че един подобен подход е твърде лош и неблагоприятен. Целта на тази директива е всъщност само една, очевидно. Да се затруднят държавите членки да гарантират своята енергийна суверенност. В този случай е абсолютно невъзможно по отношение на електроенергията да се отдели собствеността и какво правим? Е, опитваме се да прокараме този принцип по отношение на природния газ е, и на други енергийни носители. Е, Благодаря ви. Зададохте и няколко въпроса. Директорът от Генерална дирекция енергетика на Европейската комисия може би ще отговори на въпросите ви. Заповядайте, ако желаете. Благодаря, господин председател. Бих искал да започна с последния въпрос, тъй като той е свързан с основната причина за това предложение. Господин Куличек, вие говорихте за държави, които не могат изцяло да осигурят енергийната си ефективност. Говорихте за вмешателство в енергийния микс на държавите членки. Това предложение не отива толкова далеч. Това предложение, и това бе отразено в изказванията на много от колегите ви, които се изказаха, има за цел да доведе до правна сигурност и до правна яснота относно правната уредба която се прилага към газопроводи, които идват от трети държави, навлизат на територията на Европейския съюз. Така а, се създава правната рамка за а, оперативното използване на тези газопроводи. Това предложение по никакъв начин не дава възможност на Европейската комисия или на който и да е друг орган да се намесва по отношение на това дали даден газопровод да бъде изграден и къде. Тук се говори само за правилата, които се прилагат при използването на този газопровод. Както виждате, тук няма никаква връзка с енергийния микс. Няма никаква връзка и с енергийната ефективност, към която се стремят някои държави членки. Записах си някои въпроси, на които бих искал да отговоря в реда, в който бяха зададени. Господин Каринч, от името на господин Бузек, зададе въпрос във връзка с необходимостта да се прилагат нови правила към съществуващите газопроводи. В това отношение ние смятаме, че не може да се прави дискриминация между вече съществуваща и нова инфраструктура. Ако погледнете по същество предложението, ще видите, че ние всъщност създаваме един олекотен режим за съществуващите газопроводи. Бихме искали държавите членки да помислят върху това, което трябва да бъде предприето, за да може съществуващите газопроводи да отговарят на новите правила. Има и предложение за изключение от някои от принципите. Разбира се, това има а, за цел да се отчете, че съществуващите газопроводи вече се използват, те са оперативни и по никакъв начин не искаме да се а, смесват те с новите. Господин Краснодевски, обещавам ви, че Европейската комисия ще бъде твърда в предложението си. Ние сме убедени, че предлагаме правилното решение. Нека и ви напомня защо излязохме с това предложение, тъй като имаше много дискусии относно приложимото право. Европейската комисия винаги е била на мнение, че ако няма разписано законодателство в това отношение, има неписани правила, които искаме да се прилагат, а това води до съдебни спорове. Затова трябва да е кристално ясно кои са приложимите правила. Имаше въпрос за цените на газа, на който бих искал да отговоря накратко. кратко. Вие самите посочихте, че е важно газопроводите да попадат в сектора за достъп от страна на трети държави. Това само по себе си ще доведе до увеличаване на конкуренцията, което пък ще ни помогне да имаме по-оспорван пазар. Това ме води и до следващия въпрос. Повдигнат от господин Силикиотис и госпожа Вернан за оценката на въздействието. Да, прави сте. Според вътрешното правило, предложението трябва да бъде съпъствано от оценка на въздействието. В този случай такава не бе необходима по причините, които изтъкнах. Господин Питърсън изброи причините, инфраструктурата, достъпа на третите държави, прозрачността. Това са все причини, принципи, които според правното становище на нашата правна служба вече се прилагат. Така или иначе те вече са приложими, ние просто допълнително ги доизясняваме. Европейската комисия се задълбочен анализ стигна до заключението, че чрез това предложение се потвърждават тези правила и не е необходима оценка на въздействието. Разполагаме с необходимите документи, в които ще откриете информация във връзка с тази връзка. Относно колизията на закони, нека да сме ясни. В това предложение не твърдим, че новото законодателство ще се прилага извън територията на Европейския съюз. Тази правна рамка ще се прилага само на територията на ЕСА. Госпожа Вернер, член 194 е правното основание. Той гласи, Вижте внимателно какво гласи той. Всъщност мога да ви дам две основания за избирането на това правно основание. Ние насърчаваме конкуренцията чрез достъпа от страна на трети страни, нещо, което вече споменах. Така ще се насърчи конкуренцията във вътрешния пазар. Това се упоменава в член 194 отговаряме на изискването за прозрачност, а именно публикуването на технически данни за оперативното използване на тези газопроводи, което ще доведе до увеличаване на доставките. Тоест, ние много добре знаем какво се случва с тези газопроводи, което от своя страна води до по-голяма сигурност. И на последния въпрос за обхвата. Имаше конкретен въпрос в това отношение. Попитахте дали това предложение се отнася до газопроводи, които преминават граница между трети държави и държави ЕС. дадохте пример между Украина и Унгария. Отговорът ми е да. Надявам се, че с това, господин председател, отговорих на всички въпроси. Така изглежда, казва председателят. Този след обед е след обеда на господин Каринч, който отново ще получи думата за кратко обобщение. Ами аз сега отново ще говоря от името на господин Бузек. Благодаря ви, колеги, да работим всички заедно. Благодаря ви за това уточнение, казва председателят. Дами и господа, Сега ще приветстваме тук господин Тибор Наврачич, член на комисията, отговарящ за образованието, културата, младеща и спорта, като част от структурирания диалог. Бих искал да ви напомня, че комисаря Наврачич бе поканен от нашата комисия в контекста на структурирания диалог между Европейския парламент и Европейската комисия. Това означава, че господин комисаря сега ще ни представи актуална информация за прилагането на неговата част от работната програма на комисията за 2017 година. Той ще обърне поглед също така и към 2018 година. Господин Наврачеш, господин комисар, имате думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, почитаеми депутати, благодаря ви за това, че ме поканихте да се присъединя към вас днес след обед. Ценя тази възможност да обсъдя с вас предизвикателствата в законотворческата област. Никоя политика вече не се вписва в определена кутийка. Трябва да се вземат предвид различните равнища. Всички ние трябва да е, бъдем по-отворени и да желаем да останем, да показваме любопитство, да се изслушваме и да вземаме предвид различните становища. Тази отвореност е, от наша страна днес е поставена под заплаха. Всички ние трябва да направим всичко, което е необходимо, за да я запазим. За да се осложнят допълнително нещата, мястото на научната и развойна дейност непрекъснато се поставя под въпрос от политическата постфактна култура. Току-що се връщам от годишната среща а, на тема научна и развойна дейност между различните парламенти, която бе съвместно организирана от съвместния Център за научни изследвания и Европейския е, и е, борда за оценка на научната и развойна дейност на Европейския парламент. Всичко това показва, че научната и развойна дейност са в центъра на процеса на вземане на решение. Европейската комисия разчита все повече на съвместния изследователски център или GRC, за да получи научна информация и за да базира на нея европейските политики. Този научен център бе преорганизиран през 2016 година и тази преорганизация вече дава своите плодове. Така, например, този център се превръща в все по-голям управител на съществуващото знание. Той събира е, различни експерти от различни центрове в и извън Европейската комисия. Вече лансирахме няколко работни групи, които работят по отношение на управлението на миграцията, на демографията, териториалните политики и биоекономиката. Тези центрове на GRC дават възможност за аналитична работа, моделиране, и извършване на оценка на макроекономическата област. Така, например, Центъра за композитните индикатори разработи таблица, която има за цел да се следи степента на изпълнение на Европейския стълб за социални права. Лансирахме също така и специализиран център във връзка с фалшификацията на качеството на хранителните продукти. Този научен център има за цел да предоставя информация на местните регионални власти. Почитаеми депутати, GRC а, стои в основата на много от решенията на Европейския съюз в отговор на големи предизвикателства. Така, например, за мен е удоволствие да ам, установя, че ам, Комисията на Европейския парламент, която а, разследва случая с а, фалшифицираните емисии в автомобилния сектор, също се позовава на информация от GRC. GRC излиза за становища по много сложни теми. Така, например, за фипронила, глифозата, веществата, които нарушават действието на ендокринната система, ГМО, нанотехнологии и така нататък. Ядрени опит на GRC беше от изключително важно значение, за да се уточнят техническите подробности в сделката с Иран. Обръщаме също така поглед към бъдещето и работим по въпроси, свързани с изкуствения интелект и големите данни. Въпроси като хиперсвързаността и хиперсложността на този свят. Нещо, което изисква новаторски идеи и различен начин на мислене. Необходимо е да коригираме начина на вземане на решение, за да вземем предвид новите технологични и социални предизвикателства. Целта ни е да винаги да бъдем отворени за становищата на GRC. Почитаеми депутати, нека сега да поговоря за Европейския институт за иновации и технологии както и различните действия по програмата Мари Скодовска Кюри, тъй като това са две важни програми. При средносрочния преглед на Хоризонт 2020 стана ясно, че модела за Европейски институт по иновации и технологии дава необходимите резултати по отношение на образованието, научната и е развойна дейност и бизнеса в дългосрочен план. Този институт обединява над 1000 партньори от цяла Европа. Създадени са 6 различни общности в областта на знанието и иновациите. Над 40 различни центрове работят по въпросите, свързани с социалните предизвикателства в нашите региони. Този институт статут дава възможност за по-добро развитие на новосъздадените предприятия и а, за инвеститорите. Тази година а, списанието Forbes включи 11 а, дейности на този институт в а, а, своята класация за най-блестящите млади предприемачи. Необходимо е да увеличим дейността на центровете на този институт е, в регионален план. Този институт вече демонстрира, че може да е, се приспособява, като същевременно поддържа силата си и основните си компоненти. Продължава да инвестира в човешкия фактор и иновациите. Тези елементи са изключително важни, трябва да бъдат взети предвид, когато се обсъжда рамковата програма за иновация и научния развой на дейност. Няколко думи сега за дейностите по програмата Мари Кюри. Тази година гласувах, е, извинете, чествахме 20 годишнината от създаването на програмата която е подпомогнала над 100 000 изключително талантливи учени, като е допринесла за увеличаването на техните знания и е, стимулирането на тяхната кариера. Благодаря на Европейския парламент за това, че е, организира събитието. Науката е чудесна Science is Wonderful през септември. Това беше началото на една изключително успешна нощ на европейските учени, която привлече над 1 милион души а, в мероприятията, които се проведоха в над 340 европейски града. Бих искал Европа да се превърне в водещ център за новото поколение таланти. Дейностите по програмата Мари Кюри играят изключително важна роля в това отношение. Вече съм предприел необходимите действия, като съм предвидил 18 милиона евро за последните 3 години е, на действие на програмата Хоризонт 2020 с цел да се а, разшири партньорството. Това само ще подсили и ще даде нов шанс на групата държави, които участват в програмата Мари Кюри. Гордея се, че 40% от учените в програмата Мари Кюри са жени. Мисля, че този процент може допълнително да се увеличи, защото равенството на половете е изключително важно. Изключително важно е Европа да играе водеща роля в това отношение. Почитаеми депутати – Смятам, че по този начин става видна решителността ни е, да постигне възможно най-добрите резултати в нашата развойна дейност, образованието и новаторството на европейско равнище. Очаквам с нетърпение да чуя вашето становище и ще отговоря с удоволствие на въпросите ви. Благодаря. Благодаря много, господин комисар. Сега ще е, дам думата на е, нашите координатори от политическите групи. Господин Каринч вече не е тук, но господин Левандовски. Да, благодаря много, господин комисар, за това, че сте тук и за това, че Споменахте една изключително важна програма за нас, наред с останалите, Мария Склодовска Curie Actions, вече показа, че води резултати, води до желаните резултати и междувременно се оказва, че една голяма част от жените получават именно водещи награди в областта на изследванията. Господин Питърсън, може би ще се замести господин Федерлей като представител на АОД. Не, госпожа Майснер. Аз съм тук през цялото време, никой не ми е и обръща внимание, не ме вижда. И така, благодаря, господин комисар, за вашата презентация. Много интересно е, е всичко, което ни казахте. Един въпрос. Предвиждате ли нещо по-специално по отношение на медицинските изследвания? И освен това, морските отпадъци, замърсяването на океаните, може би, има конкретни проекти и програми по отношение на морската среда и опазването на околната среда в този аспект. Благодаря, госпожо Майснер. Господин Петърсен, може би ще вземе думата? Не. Господин Количек. Благодаря, господин председател. Да. А, моля да ме измените, не говоря вашия а, роден език. Целият Европейски съюз се занимава всъщност, макар и не явно, с един голям проблем. как е, би трябвало да интегрираме е, мигрантите, е, как е, трябва да е, е осигурим необходимото обучение е, в Германия. Всичко се провежда под мотото ние ще успеем, ние ще го направим. Но все пак забелязваме, че има големи части от населението, които не желаят всъщност да участват така истински в интеграцията и за съжаление голяма част от населението, като казваме, имам предвид и чужденците, и мигрантите, и ромите би трябвало да разчитаме на програми, с които да координираме действията в различни сфери. Е, има е, отговорни политици е, и политици, които някакси без да се допитат до останалите, поканиха, така да се каже, потока от мигранти тук в Европейския съюз. Сега е наложително да се разберем помежду си, да координираме нещата. Естествено, че ситуацията е различна в отделните страни, но Въпросът е как да е, преодолеем това голямо предизвикателство. Как да подпомогнем усилията на отделни държави, членки на ЕС. Е, една част от тях не могат да бъдат изпратени обратно е, у дома или в сигурна трета страна. Въпросът е как да се справим с огромното предизвикателство, свързано с тяхното интегриране. Има ли други изказвания или въпроси? Очевидно не. Тогава ще помоля комисария Набрачич да отговори на коментарите и въпросите. Благодаря, господин председател. Що се отнася до съвместния изследователски център, и неговите действия и дали се предвижда нещо специално а, във връзка с медицинските изследвания. Да, на сайта на ИСПРА ще намерите повече информация. И а, в момента се извършва оценка на всички налични данни Вие поставихте и въпрос, свързан с околната среда, най-вече е, замърсяването на морета и океани. Комисарят Вела отговаря за е, рибарство, морска среда и е, околна среда, така че ние работим в тясно сътрудничество и проучваме нещата. Въпроса за социалното включване на мигранти, е, роми, е, е свързан с дейността на съвместния изследователски център. Там има и е, отдели, които се занимават именно с социалните аспекти на интеграцията на мигранти. Е, разполага се с експертиза, с данни, е, събират се данни за е, успешни практики и стратегии при решаването на проблемите, свързани с социалното включване и интеграцията. Е, работи се в тясно сътрудничество с е, други институции на европейско равнище, както и институции на национално равнище. В е, моя портфел, в моя ресор влиза и Еразъм Плюс. Естествено, ние се занимаваме с предоставянето на умения, с обучението, с образованието. Предлагаме много езикови курсове, включително и онлайн курсове Опитваме се да поощрим и насърчим по този начин социалното включване на членовете на ромската общност, на а също и мигранти. Имаме създаден орган за социално включване, който разглежда различните аспекти на социалното включване, така че е, е, разчитаме не само на езиково обучение, но също и на е, спортна активност, е, е която също допринася за едно по-добро интегриране и за социално включване. Разполагаме с различни инструменти. Е, малко е, по-бързо приключихме с. Е, е тази точка, така че ораторите, които очакваме за следващите точки не са тук и затова ще изтегля точката разни въпроси. Въпросът е, е, зададен от групата ЕКАРЕ. Защо се нуждаем от комисар по образованието и при... мога да кажа, че в моята страна, която е федерално устроена, федералните провинции отговарят за образованието и обучението. Какво бихте казали вие на, а, а, в отговор на един такъв въпрос? А, а, какво бихте казали и на другите а, е, отговарящи за обучение и образование на различно равнище. Е, за мен е, особено важни са образованието и обучението на европейско равнище. Парижката декларация всъщност прокара така уста между конференциите в Копенхаген, в Париж, е, в Парижката декларация е, се е, уточняват основните цели и на включването на млади хора в живота на обществото, в процесите на демократизация, на 25 януари е, ние ще имаме е, среща на високо равнище, е, която ще бъде посветена най-вече на социалната роля на образованието. Как образованието би могло да помогне за осъзнаване на личната отговорност в рамките на едно модерно демократично общество. Още един пример висшето образование е, редица е, инструменти има и в тази област. Стратегия е, на европейско равнище, която подпомага държавите членки, които се опитват в момента да реформират образователните си системи. В доклада на комисията се посочва, че университетите не може да се каже, че не са ефективни към момента, но би трябвало в по-голяма степен да осъзнаят своята социална роля, да свържат образователните програми с промените в обществото, с местните общности, да се съживи и економическия аспект в дейността на е, висшите учебни заведения. Това е всичко, което мога да ви кажа. И така, благодаря много, господин комисар. Е, е, благодаря ви за това, че ни отделихте ценно време за е, този диалог. И сега преминаваме към друга много важна е, точка от дневния ред. Представяне на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия АСЕР на годишния мониторингов доклад за пазара и размяна на мнения. Поздравявам много сърдечно господин Поточник, е, който е директор на агенцията. тъй като за моята политическа група аз съм докладчик в Сянка, е, аз съм се срещал с господин Поточник е, е, и ще продължа да се срещам с него по-честичко, така че направо му давам думата. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че само аз се появявам за момента, е, е, но е, скоро и към нас ще се присъединят и други колеги. Господин Блани бе избран за председател миналия месец, но ние решихме, че господин Мок, Лорд Мок, е, ще участва в тази презентация, е, който е, все още изпълнява тази длъжност, председател на АСЕР. Аз съм директор на АСЕР. Тази година докладът ни е по-компактен, по-кратък За съжаление, е, доста е намален е, бюджета ни в сравнение с предишни години. 16% по-малко получихме. Независимо от това, ние успяхме е, да проследим интересните процеси на вътрешния пазар, но все пак трябваше да се лишим от някои други действия, които от наша гледна точка също са важни и интересни, но бюджетът ни наложи известни ограничения. Бих желал да благодаря на комисията ИТРЕ, както и на бюджетната комисия в Европейския парламент и на целия парламент за това, че ни подкрепи в бюджетната битка през последните години. И независимо от всичко, все пак в рамките на трилозите се оказа, че не сме сред, така да се каже, приоритизираните агенции за последните години, но се надявам много, че през следващата година нещата могат да се променят няколко основни послания, които се съдържат в е, доклада, е, колкото и да е по-кратък от предишните, все пак вътре се съдържат основни послания във връзка с е, пазара на гъста, на вътрешния пазар. Има и нови неща във връзка с нашата дейност, специално по отношение на пазара на природния газ. Е, най-вече разходите е, за капацитета на чиите на пазара. Колко плащат е, и операторите, и колко плащат и гражданите. Центърът TTF изчислява около 1 евро, докато в жълтата зона цената е по-висока, стига до 3 евро, в синята зона 5 евро. И така, южната, жълтата зона се разширява, така да се каже, и обхваща все по-големи територии от Европа. Колкото по-близо сте до източника, толкова по-ефтина е природният газ. Жълтата зона започва обаче да се разширява и се простира от Нидерландия и е, Британия е, е, нататък и обхваща и други зони и територии от Европа. И това е не само интересно, но това е и една положителна тенденция от последните години, която се отразява благотворно на вътрешния пазар на природния газ. Ако погледнем така, дейността на различните е, е, хъбове, е, ще видим, че там, където имаме вече утвърдени хъбове, като TTF в Холандия и други хъбове в Великобритания, ще установим, че междувременно е, това се отразява, така да се каже, е, в положителна посока и на чешкия и на словешкия хъб, който, които преминаха от една по-долна категория към по-висока категория през изминалата година. И е, нека да ви кажа и нещо е, интересно във връзка с е, е, слайда, който виждате. Е, а именно интеграцията на е, е, пазара на електроенергия е, в Европа. В момента имаме няколко зони от Гибралтар до Адриатика, единия регион, след това Чешката република, Словакия, Румъния. Това е Централна и Източна Европа. И все пак, е, независимо от тези три, е, така да се каже, основни е, региона, които са очертани на картата, има други 12, които все още не са обхванати от процесите, които ние оценяваме положително. Какво виждаме в момента? Увеличаване на ефективността на вътрешния пазар. Тук най-отгоре виждате 86%. Преди 6 години започнахме именно от други стойности, когато говорим за увеличаваща се енергийност, ефективност имаме предвид е, най-вече проследяването на е, онези места и е, процеси, където електроенергията е по-ефтина, където тя е в. се развива в правилната посока по отношение на ценообразуването. На, в някои гранични райони обаче цената е по-висока когато говорим за балансиране на пазара, ще трябва да имаме предвид заместването на енергийните системи през следващата година, които целят е, по-висока ефективност на е, инфраструктурата е, в енергетиката и от тук ние се надяваме, че и в нетно изрешение ще има балансиране на пазара. Така че положителното, доброто послание е, че все още има предизвикателства. Основното предизвикателство в момента е как да разширим действието на личните капацитети, така че те да се използват максимално и в сферата на търговията. Да засилваме инфраструктурата, да я разширяваме на много места действително се нуждаем от допълнителна инфраструктура. Много неща могат да се направят е, е, в това отношение, така че да говорим за една е, цялостна инфраструктурна мрежа. Действащата, съществуващата в момента инфраструктура се използва и за пренос и търгуване. Е, е, но какви са гаранциите за е, сигурност на операциите? За съжаление, само 15% от енергията може в момента да се окачи. Енергийните капацитети могат да се ограничат да се окачестят като сигурни. В някои места това са 60%, но ние говорим за средно европейски стойности. Така че е, по отношение на сигурния пренос и сигурните капацитети е, е, се изискват допълнителни усилия и аз мятам, че нашето внимание ще бъде насочено най-вече към сигурността. Ние е, вече говорихме за някои препоръки, е, които още миналата година е, формулирахме. Е, наличният капацитет е, между Полша и Германия е е, със стойност 0. Е, подобни стойности наблюдаваме и в граничните райони. 1% е, между Чехската република и Полша, 2% между Словакия и Полша, 10 до 20% на други места свързваме тези препоръки с калкулациите във връзка с капацитета. Не бива да има дискриминация. Дискриминацията е нещо, което съществуваше в миналото и все още е на лице, но в момента ние бихме желали да преодолеем тази дискриминация и да постигнем хомогенност на вътрешния пазар. Така че това е, е всъщност е, подхода, който смятаме да следваме. Това е и в основата на нашите препоръки, които е, не са драматично променени. Има по-скоро промяна в парадигмата. Това би трябвало да се разглежда като една парадигма на единната система, която да характеризира всъщност вътрешния пазар. Комисията излезе вече с едно предложение за зимния пакет е, и е, това е, в момента ни занимава най-много, как именно се прилага този пакет на практика. ефективното прилагане е в центъра на вниманието аз мисля, че бихме могли да си пожелаем и е, малко по-бързо е, прилагане. И накрая е, още една хубава новина в, към края на тази година. Ние можем да се похвалим с добри постижения по отношение на потребителите. Най-вече по отношение на е, ползите е, за потребителите е, както промишлеността, така и населението, гражданите, всъщност домакинствата могат да се радват на по-низки такси и по-низки цени. Тоест, става дума не само за промишлени предприятия, но и за домакинства и а, ползата вече е на лице. Тя се усеща. По отношение на търговията на Дребно, ние се интересуваме най-вече от това а, какво плащат потребителите и как се развива конкуренцията. И така, потребителите вече установяват, че цените намаляват. Но съотношението между а, заплащаната цена и а, а, степента, а, нивото на а, конкуренция, на конкурентоспособност все още не са а, е, така да се каже, е, право пропорционални. Е, ние все още смятаме, че на ниво конкуренция би могло да се постигне по-голям напредък. Ако разгледаме пазара на електроенергията, доставчиците е, се е, конкурират само по отношение на 35 е, цента от цена от 1 евро, която ние като потребители плащаме. Нещата естествено са свързани и с други разходи, които се начисляват на сметката на потребителя. Така че е, не всичко, което е, е, установяваме като цена и като тенденции в ценообразуването е свързано непременно с цената на доставките. Но аз виждам, че Лорд Мок вече е тук и се радвам да му прехвърля микрофона. Той ще ни информира повече за цените и за потребителите. Първо, моля за извинение за закъснението. Парламентът трябваше да ме чака. Съвсем накратко ще се спра на този доклад. На следващия диапозитив ще видите нещо, което говори за разширението е, за капацитета. Е, по този начин насърчаваме участието на потребителите в процеса. Това наистина става, но все пак е, това става много бавно и е много важно е, е, е, информацията, която се предоставя е същински точна и възможността да се правят съпоставки да бъде също точна. Аз обединих тези диапозитиви, защото аз изхождам от убеждението, връщам се от организация, свързана с потребителите, организирана от аСР. А именно, много потребители смятат, че информацията е още твърде сложна, т.е. не може да се види сърцевината на нещата. Лично аз зададох въпрос, който стигна до мен през последните две седмици, когато говорим за продукти и дружества, които не ни предоставят просто енергия, но също така и телекомуникация, радиоразпръскване. Съпоставката става много трудно. Нещо повече, когато трябва да се предоставят е, информация за това е, каква е цената на енергията, започва да става проблемна. Така че възниква ситуация, при която осложняването на нещата не би трябвало просто да ни заслепява. Ние виждаме, че продължава да има различие между различните страни. Имам предвид различие в постигнатия напредък. Безпокоим се, че като регулатори информацията, която ни се предоставя, може да се развива Всъщност целта е за бъдеще да се предоставя полезна информация от операторите. Мисля, че е, защитата на потребителите защитата на потребителите. Е, парламента запазва правата на почтените потребители. В някои страни е, този въпрос е отнесен към системата за е, социално осигуряване, но много често енергийните регулатори получават задачата да осигуряват защита на потребителите. През последното десетилетие това стана основен проблем и то по различни начини. Е, Всъщност, трябва да се знае кой може да изпадне в опасност. Не само възрастните хора, не само инвалидите, а по-скоро деца с семейства с много деца. Това не е свързано само с енергетиката, това е основен въпрос. Това е което имах да кажа, господин председател. Благодаря ви. А, ние, когато говорим за регулаторите, ние трябва да имаме предвид, че положението за потребителите е много по-сложно. Е, потребителите трябва да бъдат участници в този важен пазар. Е, говорим за развитието на технологията, за блокиране, за интернет е, на предметите. Както току-що каза преждоговорившите, ние работим с телекомуникациите, с различните агенции, които защитават потребителите. Има много агенции, които искат да са сигурни, че именно потребителите са в центъра. Както Джон каза, потребителите са в сърцевината на нещата. Джон свърши огромна работа и искам просто да подчертая колко много работа свърши той, особено като се съсредоточи е, върху потребителите. Ние е, обичаме да работим в близко сътрудничество и с парламента, така и с комисията и да продължим работата, която свърши Джон. Председателя, благодаря. Рядко рядко този, който наследява определена длъжност, се отнася толкова с такава, с такава почтителност към този, от когото приема поста. Така че е, тук е настоящия председател на управителния съвет на АСЕР, както и следващия директор на управителния съвет. И така, е, кой иска да зададе въпрос? Първо господин Боха, после господин Количек. Благодаря ви. Господин директор, ние се виждаме отново. След известно време бих искал да ви благодаря за това изложение. Е, това е, представяне на годишния мониторингов доклад на АСЕР виждаме, че се е подобрило положението на пазара на електроенергията и на природния газ. Е, имам три въпроса. Интелигентните броячи. Е, те не са развиват достатъчно. Само 25% от домакинствата е, има такива интелигентни датчици. Те трябва да предоставят полезна информация на потребителите върху цената и върху тяхното потребление. На второ място, ако искаме да съблюдаваме прозрачността, е, ни остава да свършим още доста работа предвид е, положението в отделните държави членки. Е, ако се спрем на броя на мерките, препоръчани от агенцията и които се предполага, че държавите членки ще приложат средно на сметката за тока има 10 информации, а в Обедненото кралство 14. Това подвежда потребителя. Какво да прави потребителя с толкова много и толкова сложна информация? Ето защо трябва да се въведе по-голяма прозрачност. Мисля, че ние трябва да се опитаме да разрешим това в проекта за директива за единия пазар на енергията. Това положение трябва да се подобри възможно най-кратко. Председателя, следващия въпрос. Господин Корличик. Няма проблем, мога и на английски да продължа. Словенски разбирам частично, но не мога да общувам както трябва. Ако искате на френски или на немски, ще ви задам въпрос. А, а може и на кастилянски. Така или иначе, вие говорите за капацитет и бенчмарк за такъв капацитет. Е, за трансграничен пренос на енергия. В момента има връзка между Чешката република и Полша, Германия и Полша, е, Словения и Полша, Полша и Балтийските страни. Много е важно, защото трансграничните връзки е, на Полша не се използват. Това споменахте и вие или вие, или е, този, който ще наследи длъжността ви. Защо е така? Аз знам. Е, ние говорихме с нашия оператор в Чешката република. Е, имам мнение по този въпрос, но бих искал да чуя и вашето обяснение. Защо е така? Е, винаги говорим за пазар, а това е граница, която е, е непромокаема, бих казал, непропусклива. Е, на второ място, как според вас е, тези терминали, които са построени с огромни средства и с подкрепата на европейски фондове, как тези терминали за втечнен газ ще повлияят на по-добрия пазар, т.е. цените за крайния потребител. Аз знам отговора на този въпрос, но все пак е, бих искал да чуя и вашето мнение. Благодаря ви. А, председателя, силно сме впечатлени от вашите езикови способности. Господин Петерсон, не знам дали ще подобри рекорда ви, постижението ви. Е, ще се опитам, господин председател. Първо, искам да благодаря на господин Поточник и на Лот Матфорд за е, това, че ни запознаха с е, това, което стана през последните години. Винаги е много вдъхновяващо да чуем мисълта ви и разсъждението ви върху тези въпроси от критична важност. Благодаря ви за което. Очакваме и сътрудничество с вас за в бъдеще, но искам да се върна на, точка, на страница 6 от вашето изложение, коефициента между трансграничния капацитет и така наречения бенчмарк капацитет. Според мен е забележително, просто тези цифри са забележителни. Доколкото си спомням, вие споменахте, че средните стоености за Европейския съюз трябва да са около 50%. На практика това означава, че ние използваме само на половината от капацитета, с който разполагаме. Това е нещо простичко, но се подценява. В огромна степен се подценява. И така стигам до въпроса ми към вас. Ако е, трябва да определим ползата от това да не се стигне до 100%, но поне да увеличим този процент на 52 до някакви реалистични стойности. Е, високо бих е, оценил това. Едва ли трябва цяла ера, за да го постигнем но това е област, където европейският потребител и граждани трябва да е, се радват на резултати чрез е, регулиране на свободните потоци на енергия. Тоест, е, това е основният въпрос на единия пазар. Това е доказателство, че просто сме стигнали до никъде. Средна стойност 50% виждам това, което сте посочили в е, е, дясната част на този диапозитив. Това е още по-стряскащо. Какъв, какъв, каква била потенциалната полза? Теоретично, до какъв резултат, е, е, бих, какъв резултат бихме постигнали за европейците, ако имаме по-правилно регулиране? Е, така, сега баварска гледна точка, госпожа Муле. Благодаря, господин председател. Няма да говоря баварски, ще се опитам да говоря на а, официалния немски, на така наречи високи, висок немски язик. Благодаря, господа, за вашето представяне. Имам два въпроса. А, първият от тях е какъв е процента на потребителите, които са сменили доставчика си. Говорите, че 25% имат интелигентни датчици. Но, ако съм потребител, ако знам колко ми струва енергията, дали бих сменил оператор от една държава членка в друга? На второ място, вие знаете, че в парламента обсъждаме пакета за чиста енергия и а, още днес гласувахме пакета за обновяема енергия. Той беше доста успорван. Та, при... Ето ме, ето, та, когато говорим за обновяеми енергоисточници, когато се инвестира в държавите членки, как според вас се отразява това на крайната цена на енергията? Например, в Германия с цялото законодателство върху обновяемите източници. От години се инвестира в такива източници. Около 20 милиарда са инвестирани. Те как е, тази политическа воля, как нашата политическа воля да развием обновяеми източници се отрази върху цената на енергията и цената от различните държави членки. Ще задам въпрос от ЕКР към господин Поточник. Е, той е много сходен на въпроса на Ниблер. Немските потребители са на второ място по високата цена на енергия в Германия. Предполагам, че това се дължи на отсъствието на конкуренция. Имам и по-общ, по-философски въпрос към лорд Макро. Предвид вашия опит, ще ви задам труден въпрос, но тъй като вие напускате, може би ще бъдете достатъчно храбър, за да кажете честно какво мислите. Да, винаги говорим за енергиен съюз в Европейския съюз и се създава впечатлението, че се опитваме да направим е, нещо, което сме направили с общия пазар като цяло. На второ място, всяка държава членка трябва да намери собствения си енергиен микс. Та, ето въпроса ми. Ще стигнем ли до същински енергиен съюз, допускайки правителството на дадена страна, а не на пазара, да определи енергийния микс? Благодаря за въпросите. Ще отговоря на въпросите, които са свързани с изграждането на пазара, а не е, толкова до пазара на дребно и защита на потребителите. Господин Количек, защо наблюдаваме толкова ниско ниво на наличен капацитет? имаше и друг въпрос. Защо? в момента има същинска дискриминация спрямо трансграничните потоци и това е в полза на вътрешния поток. Това е нещо вътрешно присъщо на начина по който се е изграден пазара. Просто няма задължителни условия, така че потока, който е доминиращ, по някакъв начин трябва да бъде подкрепен и е, да бъде изпълнен. Когато наблюдаваме трансграничните потоци, при преминаване на граница има управление на задръстването и това е, опира до наличния капацитет. Ако дадена система не е способна да подкрепи ниво на потоци е, и ако в е, определена зона те не могат да бъдат задължителни, тогава потоците използват други части и попълват капацитета в други части, което означава, че този капацитет не може да бъде е, свободен за търговия, защо са попълнени от поток, който не е резултат от търговия на тази граница, а по-скоро търговия между други граници или по-скоро търговия между отделните задължителни зони. Капацитета се използва, но не за търговия, а за да се подкрепят други потоци. Ние ги наричаме е, unshadowed flows, т.е. Е, този капацитет не може да се използва за търговия. Надявам се, че това изяснява нещата. Това, което ние предвиждаме в препоръката. Опитваме се да избегнем подобна дискриминация – да избегнем капацитета, е, който се освобождава за трансгранична търговия, е, да се изчисли като изоставен, след като е, вътрешния обмен се осъществи. Но вътрешния и трансграничния обмен трябва да бъде на едно ниво и тогава и в двата случая трябва да се вземат мерки. Ако поне, поне да няма едно и също ниво на дискриминация. И принципа на третото ниво, който все още не е включен в законодателно предложение, е свързан с това, кой ще плаща за тези незабавни действия, които трябва да се предприемат, защото има много голям излишен наличен капацитет. Е, е, е, енергийните терминали. Аз е, е, може би трябва да се говори дълго. Ще ви дам пример, вероятно го знаете, и ще кажете, че това е отговор, който очаквате. Когато Литва разви собствената си независимост на енергийните терминали, дори преди е, първата пратка да дойде до Литва, е, вносната цена на природния газ в Литва е, значително беше намалена. Е, за мен това е пример за смисъла на конкуренцията. Е, тоест, преди да се заем с въпроса за е, сигурността на доставките, трябва да има повече пътища за доставка на природния газ, възможността в Европейския съюз да получаваме природен газ от различни източници. По този начин ще има конкурентен натиск конкурентен натиск върху добре установените източници. Да, господин Хенкъл и господин Петерсон, не мога да ви дам някаква приблизителна преценка за това каква част от цената в момента в Германия се дължи на настоящ общата структура на пазара или каква би била ползата от отстраняването на някои от проблемите, които наблюдаваме в момента. Това, което мога да кажа, ако направим е, е, каплинг, ако се отдалечим от настоящата ситуация, е, смятам, че ще има 1 милиард годишно за европейските потребители. 1 милиард, ако ги разделите върху сметката за ток е 0,000%, но все пак си остава 1 милиард. Това няма да стане чрез създаване на нови връзки или, или, или нещо подземно. Просто трябва да се подобри начина на използване на това, с което разполагаме. Не достатъчно колкото можем, но това, което е на лице на пазара, да се използва по-добре. Ние смятаме, че има между 220 и 280 милиона, които могат да бъдат спестени, просто ако се разшири пазара до границите на Европейския съюз. За това говорим стотици милиони, може би милиард. Ако удвоим капацитета, който в момента е на лице, трансграничния капацитет, тогава трябва да се предприемат незабавни действия на друго място. Тогава в дадени страни може да се реши, че трябва да се промени структурата на пазара, за да се подобри е, ефективността на функционирането на пазара но оставяме това на отделните страни. Те да решат. И накрая госпожа Ниблер и е, е, вие е, питате как се отразяват обновяемите източници върху цените искате да кажете, новите обновяеми източници по принцип са по-различни и това увеличава разнообразието и на вътрешния пазар. От една страна това е предизвикателство, защото трябва пазар да бъде по-гъвкав. От друга страна можем да очакваме и по-голяма променливост на цените. Като духне вятър, или вятър стане нула, няма вятър, тогава има други източници, е, които трябва да отговорят на търсенето. И е, те понякога е, може да са още по-скъпи. Така че след много години не сме видяли а, някакво спадане на цените. Може би това се дължи и на други неща, но е, за бъдеще цените ще бъдат по-променливи. Примерно в Польша повече по-голямата част от системата се покрива от обновяеми източници, но ще видим как ще изглеждат цените. Може би това ще стане след 15-20 е, години. И преди да дам думата, е, е, това е последния годишен доклад, е, който представям. До година ми изтича мандата. Благодаря ви за подкрепата, за постоянната подкрепа, която ни оказвахте през тези 7 години и половина. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря ви. И аз бих искал да се присъединя към казаното от Алберто в отговор на господин Петерсън а именно връзката между регулаторната общност, агенциите през годините, дори преди създаването на агенцията преди 7 години и половина, беше от огромна полза за агенцията и за регулаторите. Винаги са разчитали на силна парламентарна подкрепа. И винаги от тази трибуна аз съм изразявал своята благодарност. Относно интелигентните измервания, като че ли не осъзнаваме сложността на темата. Необходимо е анализа на разходосъобразността да бъде положителен. Има опасност, ако се приложат тези интелигентни измервания на територията на цялата държава, това да доведе до а, големи разходи. Така че има много проблемни моменти. Ясно е, е за компаниите, че не трябва да се е, натъкваме на подобни трудности. Колебая се да го кажа, но не чак до там. Но все пак когато в даден момент човека започва да измерва потреблението, от един момент нататък спира да го прави. Мисля, че бъдещето ще покаже какво е най-доброто за вътрешния пазар. Винаги е важно да се получава информация. Една от най-големите ни трудности като регулатори е обема информация, която постъпва, нейното естество. На този етап сме на сравнително ранен етап, в който нещата ще се осложнят още повече. Като бивш председател на комисията ИТРЕ, знам, че сме имали много проблеми в това отношение при сътрудничеството. Гледам един скорошен доклад на агенцията. От 5% през 2011 година до 6,4% са се увеличили е, измерванията, което не е значително увеличение. От 5,5% 2011 до 6%. Това е много малко увеличение. Това е проблем, който ние като регулатори се опитваме да решим, но не сме единствените. Иска ни се много по-бързо да се е, премина от едната система към другата. Много държави трябва да бъдат насърчени да подобрят сътрудничеството, което си е предизвикателство. Благодаря ви, господин председател. Това е последното ви заседание, след което ще може да ни гледате отстрани. Относно енергийния микс. Много са аспектите на вътрешния пазар. Аз искрено съжалявам за Брексит. Сега обсъждаме положението след излизането на Обединеното кралство, но всичко зависи не само от економическите стойности. Всички се стремим към по-интегриран пазар. Искаме сега да имаме и енергиен вътрешен пазар. Интеграцията е единствено тогава ще позволи да се увеличи пазарната ефективност. Ще позволи да се увеличат и ползите за потребителите. Всичко сочи, че интеграцията води до много ползи. Аз искрено се надявам, че ви ще продължите да се възползвате от интеграцията. Важно е да има политическа воля. Правителствата много често се колебаят да се откажат от суверенитета в някои области. Във Франция, например, ядреният сектор е голям. И разбирам, че е трудно Франция да се откаже от тази област и да я повери в ръцете на Европейската комисия. Смятам, че аргумента за ефективността ще надделее, ако Европейския съюз става все по-интегриран. Това е един много добър довод. Както и в другите а, политики, така и тук ползите от а, един по-интегриран Европейски съюз ще са големи и, те, и този аргумент ще победи. Друг е въпроса колко време ще отнеме да имаме регулатор на европейско равнище. Според мен ще трябва да чакаме 20-50 години. Може би, след като не съм вече на този свят. Не дайте да бъдете такъв песимист. Благодаря ви за отличния принос. В отлично сътрудничество работихме с вашата организация. Дадохте ни изключително полезни съвети. Благодаря и на вас за това, че за последен път сте тук сред нас. Благодаря и за а, досието, по което а, работи нашия докладчик от името на Европейския парламент. Почти Пожелавам на господин Блени успех от тук нататък. Сега преминаваме нататък към една сходна тема. Една сходна тема за Асер. Знаете, че имаше делегация на Европейския парламент. И сега ще чуем господин Питърсън, който ще ни представи заключенията на делегацията след посещението и в Любляна. Благодаря ви. Надявам се, че сте получили документа, който изготвих защото той съдържа ценна информация. Там се прави и преглед на дейността и на срещите, които проведохме. Както винаги, удоволствие е да посетим Асер. Изключително добре подготвени срещи, изключително добър и квалифициран персонал – Трябва да ви кажа, господин председател, особено сега, когато господин Поточник не е тук, че е привилегия да се срещнем с толкова мотивирани хора, които се опитват да работят с законодателите от Европейския парламент. Истинско удоволствие. Документа, който ви представихме, описва основните ни дейности, основните въпроси, с които трябва да се занимаем. Насърчавам колегите да прочитат документа. Имахме възможност да се срещнем с персонала на агенцията. Имахме кратка сесия на въпроси и отговори. Изключително интересна дискусия се получи. Много ни беше полезна. Срещнахме се с целият персонал и той е високо ангажиран а, да изпълни поверените му задачи. отново възниква важния въпрос за финансовите ресурси на агенцията. Важно е да знам как работят тези хора. За тази цел посещението на място беше изключително полезно. Колеги, важно е тази агенция да има необходимите ресурси. По време на предишната дискусия обсъдихме ползата от по-високата степен на интеграция на пазара. Но цялата дейност по мониторинг на пазара, мониторинг, който трябва да се упражнява върху различните дейности, изисква допълнително финансиране. И агенцията се нуждае от такова, за да изпълни задачите си. Така че, колеги, моля ви, не забравяйте този основен факт. Изключително удоволствие беше да посетим агенцията в красивата Любляна. Срещнахме се с директора и с персонала. Благодаря за тази възможност. Отново приканвам колегите да прочитат този отличен документ, който разглежда най-неотложните въпроси. Благодаря ви коментари от колегите? Няма. Благодаря на двамата ни колеги. Бих искал да посъветвам господин Поточник следното. като че ли започваме да ставаме. А, никога не трябва да прекаляваме с а, похвалите. Да преминем към следващата точка от дневния ред свободно движение на нелични данни в Европейския съюз. Както знаете, през септември Европейската комисия представи предложение за регламент за гарантиране на свободното движение на данни в Европейския съюз. Аз самия съм прекарал е, живота си, работейки в тази област и зная, че данните са в сърцевината на цифровата економика – и е, новаторството. Предлаганите цели за упростяване на мобилността на данните и намаляване на ограниченията за е, установяване местонахождението на данните са от изключително значение. Водещата комисия е ИМКО, разбира се, а ние трябва да изготвим становище. Бих искала да помоля докладчика господин Краснодемски да представи в общи линии становището си. Имате 5 минути за тази цел. Благодаря ви, господин председател. Както основателно посочихте, тази законодателна инициатива е особено важна. Тя е част от стратегията за цифровия пазар. Единният цифров пазар и стратегията в това отношение са многолики, но имат една а, обща характеристика и това са неличните данни. Неличните данни се отразяват значително на производителността, на растежа, на БВП. Предприятията, които работят с тези данни в които са част от техния бизнес модел, са обикновено много големи фирми, а ние се нуждаем от подобни такива в Европейския съюз. Ето защо е важно европейската економика да се гради в по-голяма степен на базата на трансфера на нелични данни. Приветстваме предложението на Европейската комисия. Важно е предприемачите, които упражняват трансгранична дейност, да имат право да управляват както пожелаят данните, с които разполагат, в това число и неличните данни. Те трябва да могат е, рационално да управляват различните дейности – на а, тяхното предприятие. Сега действащия механизъм не уреждаше трансфера на нелични данни между държави членки. Съществуваха много правни и административни а, пречки, които не даваха възможност на предприятията да съхраняват неличните данни в държавата членка, в която се упражняваше дейността. Това е голяма пречка, която продължава да съществува и до днес. Тя пречи на предприемачеството, на конкуренцията, на функционирането на вътрешния пазар. За да може да отбележим економически напредък, е необходимо да променим нещата в това отношение. Така че приветстваме предложението на Европейската комисия. Но това според нас е само една първа стъпка, която ще ни позволи да достигнем свободен пренос на данни без пречки. Тук много се говори за установяване местонахождението на данните, по-специално в членове 4 и 6 но може би в дългосрочен план това няма да е достатъчно. Може би трябва да направим по-голяма крачка напред. Да обсъдим въпроса за достъпа до данните да не забравяме и е, тяхното предоставяне. За да може текста да постигне целта, която преследва, трябва е, да се промени член 6 за преносимостта на данните. Не трябва да има а, пречки от никакъв характер. Затова е добре да имаме разпоредби а, за а, саморегулирането в по-общ смисъл. Преносимостта на данните е част от свободното движение на услуги. Тези две неща са неразривно свързани. В тези насоки трябва да има стандарти, които да се отнасят и до оперативната част от дейността. Трябва да се премахнат и техническите пречки пред свободното движение на данните. заключение. Изключително важно предложение, което подкрепяме в настоящия му вид – Необходимо е това предложение да бъде допълнено по отношение на преносимостта на данните. Ще направим всичко възможно, така че този текст да може да влезе в сила колкото се може по-бързо. Ще направим така, че принципа на свободно движение на данните да може да види бял свят бързо. Тъй като, както вече казах, тези данни са от голямо значение за економиката и за цифровия пазар. Нещо, което не трябва да забравяме. Благодаря, господин Краснодевски Сега от името на ЕНФ, госпожа Веркунен. Три минути ли имам, господин председател? Или? Колко време имам? Започвам. Две минути. Добре. Благодаря на господин докладчика. Няма какво толкова да добавя, защото в голяма степен съм съгласна с казаното от него по отношение на ролята на неличните данни за цифровия пазар. Цифровия пазар е наш основен приоритет. Неговото изграждане, данните са много важни за новите технологии. Ето защо е важно да насоча вниманието си върху ролята на данните. По потоците от данни са в сърцевината на дейността на бизнеса в различни области. Производството, селското стопанство, болничната дейност и така нататък. Голям економически потенциал се крие също така а, в данните. За последната година на 60 милиарда евро се изчисляваше пазара на данни в ЕС, а сега се смята, че потенциала надвишава ще надвиши 100 милиарда през 2020 година в Европейския съюз. Пречките пред мобилността на данните в вътрешния пазар ам, са основния проблем. Пречки пред мобилността на данните, блокирането им, упражняването на граничен контрол и така нататък, те не отговарят на основната идея на един цифров пазар. Затова трябва да премахнем тези пречки. Важ... Това е важно и за компаниите, защото по-настоящем те трябва да използват различни системи, за да оперират с данните, което изисква много разходи. Съгласна съм, че това е една важна стъпка, предложението на комисията, но е, ще са ни необходими още такива. Да помислим за съхраняването на данните е, и за други аспекти. Нуждаем се от допълнителни мерки за създаването на един цифров пазар и за да може да има свободно движение на самите данни. Надяваме се, че в близко бъдеще ще разгледаме и други въпроси, свързани с данните, например отговорността, преносимостта и така нататък. Изключително важен е безпрепятствения поток на данни за вътрешния пазар, така че приветстваме предложението. Благодаря господин Питърсън от АОДЕМ. Uh, благодаря, господин председател. Приветстваме предложението на комисията. Нашата група приканваше Европейската комисия да излезе с подобно предложение от известно време е, винаги сме се опитвали да намалим фрагментацията в единния пазар, тъй като тя осложняваше живота на новосъздадените предприятия при трансгранична дейност. Така че това беше въпрос, който трябваше да разгледаме още от самото начало. Естония стартира проект за цифрово посолство в Люксембург което е резултат от един проблем, който възникна преди няколко години. Ако някой се концентрира, на, да концентрира данните на едно място, по този начин се превръща в по-уязвим за кибератаки. Изключително важно е да се работи с компетентните органи, да се обърне внимание на местонахождението на данните. Ако някой съхранява данни в друга държава членка, без съзнанието на публичните органи това е недопустимо. Наставям се от високи стандарти в областта на киберпространството, включително и по отношение на криптирането. За да може това законодателство да бъде успешно, е важно списъка с изключения да не бъде допълнително удължаван. Тези изисквания, които в момента се изискват, трябва да се отпускват само на базата на публични на застрашаване на обществената сигурност. Очакваме да работим в тясно сътрудничество с колегите по становището. Благодаря, господин госпожа Мути от името на колега. And, uh, е, yeah. Да, благодаря ви. Да, аз наистина замествам нашия докладчик в е, Сянка, и Ея Бакофът, е, който не може да присъства, тъй като е, трябва да участва в друго заседание. Благодаря много на комисията за това досие, което е изключително важно за нашата комисия, както и за възможността да разменим пър... мнения е, днес. Навременно е предложението, е, тъй като е, все, все още има много държави членки, които смятат, че трябва да отговарят на несъразмерни е, изисквания на национално равнище във връзка с движението на нелични данни. <clears throat> Става дума за а, източници на парични потоци, а, които в повечето случаи са свързани с активите на големите предприятия на национално равнище, но също и с активите на европейско равнище на тези предприятия. Това не се отнесе обаче за малките и средните предприятия, които рядко надхвърлят границите на своя регион и също времено не могат да отговарят на толкова високи и затрудняващи бюрократични е, изисквания, ако действително вярваме в единния цифров пазар, тогава ще трябва да отстраним тези бариери за е, търговията. С тази директива е, ние смятаме, че не би трябвало да осложняваме нещата повече отколкото към момента. Но нека да говорим за движението на неличните данни и ние имаме директива за движението на данните и за е, осигуряването на е, тези масиви от данни. Представителите на комисията би трябвало обаче да е, уточнят е, какви ще са допълнителните е, гаранции за е, сигурността на тези данни. Е, е, става дума не само за защита на лични данни на европейския пазар, но и за защита на неличните данни в е, е, някои случаи при трансграничното преминаване на информационния поток на потока от данни, нещата не могат да се разграничат е, много добре и също времено става дума за две различни рамки, <clears throat> които поставят и различни изисквания. Така че държавите членки и комисията би трябвало да свържат нещата с аспекти на сигурността и да гарантират, е, че е, всички връзки с е, обществената сигурност и проистичащите от тук мерки няма да затрудняват движението на нелични данни. Благодаря. За зелените думата има господин Делюнди. Благодаря, господин председател. Интересно досие, което представлява една важна част от уредбата за единния цифров пазар. И е свързано с желанието ни да развием цифровите услуги на вътрешния пазар. Това е изключително важно досие, което би трябвало да разграничи движението на лични и нелични данни. Става дума за различни е, правни актове, за различна правна уредба. За населените е изключително важно е, данните да бъдат защитени надежно срещу хакерски атаки. И на второ място оперативната съвместимост между е, различните е, системи в рамките на Европейския съюз. Е, надяваме се, че сътрудничеството между наличните и бъдещите служби ще бъде улеснено и задълбочено, така че да отпаднат някои излишни затруднения в бъдеще. Благодаря господин Шастане. Да. Благодаря, господин председател. Ще представя съвсем накратко становището на комисията Дискусията показва, че е, членовете на вашата комисия са добре запознати с е, някои аспекти на предложението е, и е, някои допълнителни а, аспекти бяха подчертани в рамките на тази дискусия. Ще се опитам да изясня нашата позиция. Става дума за кратко е, предложение на комисията, което не е толкова свързано с пазара, е, колкото с. Е, желанието да установим някои правни принципи, така както това бе подчертано от докладчика и от докладчиците в Сянка. Е, това е нашата цел е, да е, елиминираме в бъдеще някои от затрудненията, а също и от слабите места на единния пазар – които съществуват към момента и също времено да предоставим повече гаранции е, в борбата срещу киберсигурност, е, за повече киберсигурност в борбата срещу кибератаките, е, нещо, което от наша гледна точка е абсолютно необходимо и се изисква и от държавите членки. Госпожа Муди постави някои въпроси, които са конкретни и са свързани най-вече с риска от припокриване и от сливане на някои разпоредби. Не, няма такъв риск. Имаме директива за обща директива за защита на данните в е, е, регламента е, става дума за лични данни, докато тук ние говорим в рамките на това досие за нелични данни, което е нещо съвсем различно осъзнавахме, работейки върху досието, риска да съществуват паралелно две различни дефиниции е, опитахме се по тази причина да адаптираме правната уредба, така че да няма е, най-вече правни е, конфликти и сблъсъци и да не включваме всичко в определението за неличните данни, както и за защитата с цел осигуряване на повече е, киберсигурност. Е, е, е, тук е, става дума естествено за е, данни, които не са свързани с индивида, с определено лице. Що се отнася до договора и правното основание, трябва да ви кажа, че е, тази тема най-вече се свързва с правораздавателната практика, и основното, което се съдържа в решенията на съда е, че е необходимо да се отдели особено внимание на обществения интерес в областта на киберсигурността. И е, това естествено се свързва с ограничението на е, данните до определени географски райони. Би трябвало е, да е, ви уведомя, че е, ние сме готови по всяко време да ви предоставим и допълнителна информация. Е, във връзка с данни, с които разполагаме, включително и по темите, които преди това бяха обсъдени, да кажем е, енергийния е, вътрешен пазар, е, пазара на природния газ, електроенергията, както в домакинствата, така и в промишлеността. Става дума за нелични данни и те ще бъдат обхванати от това досие. Кои данни са лични, кои не са лични, как ще се съхраняват тези данни, при какви условия, как е, ще се прилагат е, съответните разпоредби в отделните е, правни актове. Това е всъщност целта, която преследваме едно по-добро разграничаване на подхода. Ще бъдам щастлив да мога да ви помогна с допълнителна информация и данни, които са ви необходими, както и при следващи срещи с членовете на комисията в Европейския парламент. Ако обединим усилията на институциите, ние ще можем да се справим с това предизвикателство и да отговорим на призива на съвета да представим съответното законодателно предложение и да го предвижим колкото е възможно по-бързо през следващата година. Благодаря. Давам думата отново на господин Краснодепски. Да, благодаря ви за тези много интересни а, бележки. Ще трябва да поговорим за всички тези аспекти на заседанията на докладчиците в Сянка. Предложението е доста добро, но аз съм сигурен, че с задружни усилия координаторите в, и докладчиците в Сянка, както и докладчикът, ще успеят да ви предложат някои подобрения. Благодаря. Все още е, така, имаме известен резерв във времето. Е, и това ще е, бъде време, което е, ще използваме добре, тъй като е, имаме една допълнителна точка от е, е Вчера става дума за научно и е, технологично сътрудничество между Европейската общност и Бразилия. Предвидили сме е, около 10 е, минути за тази дискусия и сега ще дам думата на докладчика господин Джорджи за да ни въведе в темата. Благодаря, господин председател. Става дума за споразумение за нужно технологично сътрудничество между Европейския съюз и Бразилия. От 2007 година действа споразумението. Междувременно вече бяха постигнати значителни успехи в сферата на научните изследвания, иновациите, технологиите. Отрешаващо значение са резултатите, които бяха постигнати през изминатите години след 2007 година и затова е, Разбираемо желанието да се удължи това споразумение с 5 години, така че да продължим по този добър път в сътрудничеството между Европейския съюз и Бразилия в областта на научните изследвания и технологиите. Благодаря за вниманието. Благодаря на докладчика. Господин Бузой за НП. Благодаря. Благодаря, е, господин председател. Това е добро споразумение за Европейския съюз. Е, сферите на е, изследванията, на иновациите и технологиите, най-вече по отношение на информатиката, на комуникационните технологии, е, медицината и много други е, важни области са от решаващо значение за по-нататъчното развитие на нашите общества и за напредъка в е, иновациите и технологиите. НП подкрепя удължаването на споразумението с 5 години така ще се е, насърчи сътрудничеството и в други сфери от общ интерес. Дейността в областта на научните изследвания, иновациите и технологиите носи полза и за двете договарящи се страни. Не виждаме никакви причини да се колебаем и да се бавим. Благодаря господин Зорино от е, е, Социалисти и Демократи. Благодаря ви е, за е, представенето на този, това споразумение Европейски съюз е, Бразилия. Ние смятаме, че удължаването с 5 години на това споразумение е нещо много разумно и необходимо. Споделяме мнението на докладчика и на е, говорилия преди нас колега обмена на ноу-хау, на учени, изследователи на данни в тези сфери е, е особено важно и партньорските взаимоотношения между Европейския съюз и Бразилия също са на много високо равнище. Евро, Бразилия вече имат установени партньорски взаимоотношения, които носят плодове от години и същевременно ние смятаме, че споразумението трябва да се разглежда и в рамките на Меркосур, на споразуменията за асоцииране, които Европейския съюз има с редица държави и е, че по този начин ние много бързо е, прекусяваме океана, който разделя Европейския съюз от е, Бразилия, именно чрез едни ефективни, добре функциониращи комуникации и е, естествено, трябва да разглеждаме нещата и в рамките на е, изследванията на океаните, изследванията в областта на безопасността на храните, които са изключително важни за всички нас. Благодаря, господин Зарино. Хубаво е, вие хвърляте мост между Европейския съюз е, и Бразилия. Господин Чеслав от името на европейските консерватори и реформатори. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Благодаря и на докладчика за това, че ни изложи темата. Благодаря и на колегите, които взеха участие в дискусията. На свой ред бих искал да изразя своето задоволство от напредъка, осъществен от Европейския съюз и Бразилия в областта на научното и технологичното сътрудничество. Европейския съюз и държавите членки е, се стремят към развитие на единия цифров пазар. Ето защо е важно да прехвърлим границите си и да засилим сътрудничеството си с други страни. Привличам вниманието ви Привличам вниманието на колегата от Европейската народна партия върху факта, че Бразилия е сред е, страните, които са водещи в областта на биомасата и биогоривата. Трябва да се разшири сътрудничеството ни и в тази област трябва да дообработим окончателния вид на споразумението, да включим и отраслите, които току-що споменах. Надявам се Европейския парламент да може да действа бързо, за да можем е, да подпишем това споразумение и по този начин да гарантираме доброто сътрудничество между Европейския съюз и Бразилия. То е взаимно изгодно. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Сега е, бих искал да помоля господин Чока да ни запознае с е, мнението си като докладчик. Благодаря. Благодаря и на колегите, които отразиха значението на това споразумение които подчертаха, че трябва да продължи работата, която вече е започнала в Европейския съюз и в Бразилия. Вие подчертахте колко е важен текст, върху който работим. Благодаря ви още веднъж. Председателя, благодаря ви Крайния срок за измененията по доклада е 14 декември тази година. И така стигаме до последната точка от е, този доста всеобхватен дневен ред за днес след обед. Става дума за представяне на проучване относно преглед на сътрудничеството между Европейския съюз и трети държави по отношение на политиките, попадащи в компетентността на комисиите ИТРЕ във връзка с Брексит. Представенето ще бъде направо от господин Диджи Скот Маркус, е, който е, е главен сътрудник в Think Tank Брюгел. Този Think Tank е изготвил проучването. Господин Маркус, имате думата. Той идва. Малко изпреварваме, малко изпреварваме е, графика. Uh, Нека да използваме времето, за да се спрем на последната точка от дневния ред, а именно съобщението на следващите заседания на 7 декември в 11 часа с комисия МВ ще гласуваме по управлението, така че това заседание е важно. Следващото заседание е през следващата година, а именно на 11 януари от 9 до 12.30 в Брюксел. Ah, <clears throat> uh, Извинете, заседанието, което предварително беше предвидено за 11 декември, отпада. Е, Тази сутрин е, координаторите решиха така на заседанието си. Така че е, надявам се, че междувременно нашия гост и оратор е пристигнал. way is the study we Uh, uh, Това е проучването, което той ще представи. Всички от е, нас ще получат е, копия от проучването или някой може би вече го имате. Okay, while we wait for him, uh, Mr. Zachman will give some introductory words so the няколко встъпителни думи, за да може после представенето да бъде кратко. Благодаря ви. Благодаря ви за предоставената ни възможност да ви запознаем с този доклад. Той беше разработен през първото полугодие на настоящата година. Ние се опитахме да разгледаме различните области, по които работи комисия ИТРЕ, а именно изследвания, енергетика, технологии, малки предприятия, електронни комуникации – Направихме опит е, да анализираме какви различни модели са на лице за сътрудничество между Европейски съюз и трети страни. И е, при кой от моделите, като например Норвегия или Швейцария с по-специфични двустранни взаимоотношения или, например, Украина като част от енергийната общност. Е, е, разработени са правила, е, които се отнасят за Европейски съюз и се прилагат от него. Може би вие можете да започнете и аз после да запозная накратко с проучването. Председателя, знам кой от вас... Е, вие знаете кой от е, вас е, най-добре ще ни запознае накратко. А, ето го, казва председателя. Ето го. Господин Маркус, чакаме ви. Заповядайте, понеже е, малко изпреварваме графика. Извинявайте. Чудесно, чудесно. Е, тук имаме и диапозитиви. Добре, благодаря. И така, първо, е, за мен е удоволствие, не само честа да бъда тук днес. Е, ние направихме това проучване за вашата комисия. Още от пролета започнахме. Е, днес с мен са тук два от колегите ми от Бринг, от Брогел, експерт по научните изследвания, Ахман, експерт по енергетиката, околната среда и тя работи по е, друго е, проучване, което току-що направихме, как Брексит ще се отрази върху европейската енергийна система. Проучването само по себе си преценява наличните модели на сътрудничество между Европейския съюз прямо трети страни. Трети страни извън Европейския съюз. Проучването се прави от гледна точка на Европейския съюз. Ние специално решихме да не е, правим предположение каква би била гледната точка на Обединеното кралство. Избрали сме гледна точка на Европейския съюз. Справили сме се на различни модели основния набор от модели. Членство в Европейския съюз и двустранни споразумения във връзка с членството в Европе, ЕФТ, Европейската търговско пространство. Е уникален пример е Швейцария говорим и за други области на сътрудничество. Електронни комуникации, енергетика, околна среда, политика в областта на научните изследвания и малките предприятия. Както вече каза колегата, е, ние не правим препоръки, само се опитваме е, да предоставим обща информация, за да можете е, вие да взимате решения възоснова на по-голяма информация. Различни модели. Европейско членство или членство в Енергийния съюз, като например Швейцария. От гледна точка на членовете на Европейския съюз, е, ние преценяваме как е, се прилагат европейски актове, е, които включват всичко. Евро... Те понякога включват много широк обхват, но има области, които са изключени от европейската економическа общност, например сърското стопанство и рибното стопанство. При Швейцария има е, десетки е, споразумения. Някои области са покрити, други не. Така че обхватът е различен. Другите области, където има различно въздействие, какъв е процеса за да се приспособяваме към промените в европейското законодателство? В рамките на Европейския съюз е, регламентите имат пряко въздействие. Директивите трябва да се прилагат в националното право. Сред членовете на Европейския съюз директивите и регламентите се транспонират директно е, и могат да се направят нови разпоредби разпоредби, но няма автоматичен механизъм, е, за да е, има постоянно адаптиране към променящото се европейско право. Това е графика за енергетиката и околността. Е, виждате тук в доклада много повече информация се съдържа в таблицата. Решихме да обобщим информацията в таблицата. Тук също е, взимаме Обедненото кралство като е, пример за държава член. Е, Обедненото си кралство в настоящия си вид и в близкото минало. Искаме да направим съпоставка. Е, предимството на обедненото кралство като член. Виждаме какво е положението преди и в момента, във всяка област. Така че Обедненото кралство в момента прилага всичко. В Норвегия има почти цялостно прилагане. Норвегия е, е член на Европейското енергийно пространство, както с някои острови така че нямаме прилагане на законодателството в единия пазар, а по-скоро сигурност на доставките. Това не се отразява в законодателството, но все пак има координация. Ако имате въпроси, колегата Захин ще ви отговори по-подробно. Швейцария виждаме, че по прилагането на единия пазар прилагането е по-слабо, възможността европейските е, дружества да работят, е, това е основно в, е, теч, в течнения газ. Тук отново има координация във връзка с сигурността на доставките, макар да няма задължителни правни разпоредби. В Украина частично прилагане, особено във връзка с климата, околната среда и сигурността на доставките. Така че тук е, има подобни таблици в е, много области. Та. Е, една от темите – енергия и околна среда. Ако се спрете обаче на електронните комуникации, виждате, че при членството на Обедненото кралство се е постигнало хармонизирано прилагане на регулаторната рамка за електронните комуникации. Е, тоест, това е довело до е, мащабни економии в Обедненото кралство и в Европейския съюз. Примерно, ако вземете Норвегия като пример на членство в Енергийния съюз, виждате почти същите предимства. Двустранни разпоредби с Швейцария в сравнение с членството в Европейския съюз. Това би било по-наефективно, ако се гарантира хармонизирано прилагане или економическа конвергенция. Тоест, цените в Швейцария са много по-високи, отколкото в Европейския съюз. Това може да се очаква. Но също така и, и е, мобилни терм, цени на терминалите. Те са неколкократно по-високи. Неколкократно по-високи са и от ОСР. Така че е, имаме стремеж към осъществяване на конвергенция с останалата част на Европейския съюз. Телекомуникации и свободна търговия. Е, примерно една страна, е, която има различни средства за сътрудничество с Европейския съюз. Ето, например, е, е, споразумението за свободна търговия с Южна Корея. Това е първи пример от поколение на нови споразумения имаме достъп до свободния пазар, но имаме ли за цел е, регулаторна конвергенция? Е, целта е достъп до пазара без дискриминация. Целта е друга, т.е. има ограничен ефект е, върху конвергенцията. Политиката в областта на научните изследвания, Хоризонт 2020, това е основният инструмент за Европейски съюз. Подобно на предишни рамкови програми, това е основен инструмент. Има механизъм за сътрудничество извън Европейския съюз. Е, това е, е със страни, е, които са асоциирани членове и обикновено те имат същия статут, е, както цялости вътре в самия Европейския съюз. Е, примерно е, търгови страни, при които имаме споразумения за свободна търговия. Израел няма обикновенно участва в различни споразумения. Е, Обединеното кралство, Норвегия и Швеция е, са нетни бенефициенти на фондове. Сега, е, малките предприятия. Косме програмата, е един от малкото инструменти, съществува от 2014 година. Няма е, много средства, но техния лостов ефект е много голям. 60% от финансирането отива за дългосрочни гаранции за малки и средни предприятия и частното финансиране е от 20 до 25 пъти по-високо. Тук отново програмата е, е, е на лице за държавите членки или е, за членове на е, страни извън Европейския съюз. Но не всички участват. Исландия участва, Норвегия в по-малка степен, но членството може да бъде отворено за страни, които преценяват, че искат да насърчат конкурентоспособността на малките и средни предприятия, също така обучение в предприемачество, интернационализиране на пазара. Работим с страни, които сътрудничат с Европейския съюз и които искат да постигнат по-голяма конкурентоспособност. Основните е, заключения. Първо, ако до допуснем, че е, Обединеното кралство наистина се отегли, има три области, където от гледна точка на Европейския съюз трябва да се запазят предимствата, с които имаме в момента, докато Обединеното кралство е член. Това е ясен резултат. Двустранни споразумения, като Швейцария, това също насърчава конвергенцията, но не са толкова ефективни, колкото членство в Европейския съюз, но е по-добре от нищо по-не са ефективни, отколкото членство във връзка с, с конвергенцията, но и възможността е, непрекъснато е, да се е, въвеждат измененията в европейско законодателство участието в енергийния съюз, подобно на Украина. По този начин се постига конвергенция от гледна точка на правната хармонизация, но има известни ограничения. Хармонизирането на правилата може би няма да могат да се прилагат така лесно но положителен принос към стабилността и сигурността на доставките – отново положителен принос за устойчивост на околната среда, но не толкова ефективно на практика при е, честен достъп до пазара на европейски дружества. Трябва да се има предвид е, е, е, какви са правните инструменти и какво на практика се постига. По свободната търговия, ако Южна Корея е пример, има положителен резултат, но има слаба конвергенция дори в е, области, е, които са предвидени по споразумението за свободна търговия. Например, по споразумението се изискват определени разпоредби, но Южна Корея не винаги е, ги спазва. Ако се спрем на хоризонт 2020, е, и тук, както и при Косме, основният въпрос е къде е баланса е, конкуренция спрямо сътрудничество с Европейския съюз? Като цяло е, ползата е и за двете, но остава въпроса. Искаме ли да финансираме цялости в страни, които вече не са членове на Европейския съюз? Тоест, трябва да се види какви ще бъдат е, е споразуменията е, между Европейския съюз и Обединеното кралство за в бъдеще съкръщаваме изложението, за да ви остане достатъчно време за въпроси. Благодаря ви много. Председателя, благодаря много. Много интересно. Искам да се обърна към депутатите. Имате ли въпроси? Госпожа Муни. А, да, какъв, каква, каква изненада. Либералите имат въпроси. Да, благодаря за проучването. Ако някой е пропуснал, аз съм убеден, че най-доброто бъдеще би било Обединеното кралство да остане в Европейския съюз, но ако това не стане, ще задам въпроси. Примерно, ако изходим от вашето проучване, има области в... Да, ако изходи от вашите диапозитиви, примерно, области като научните изследвания. Вие не споменахте нищо за еразъм. Ако се спрем и на свободата на движение, знам, че това е област, която буди много тревоги и сътрудничеството отива отвъд отвъд е, това, което категорично може да се каже. На второ място, не знам дали още сте говорили за космоса. Това също е от правомощията на нашата комисия. Ако не сте се спрели, е, едва ли искате сега да го добавите. И на трето място, е, по главата енергетика. Е, това също е част от нашите правомощия сътрудничеството сътрудничеството, научните изследвания във връзка с, разцеплението на атома и въобще ядрената енергия. Та, какво е постигнато, какво е на хартия, какво е на практика, защото има ясно разграничение между двете. Да, просто искаме да видим какво е постигнато. Председателя, благодаря. Други въпроси? Аз искам да кажа няколко думи. Няколко думи. Това, което чухме от госпожа Муди, според нея Брексит ще бъде неизгодно за обедненото кралство. Аз мисля, че това е неизгодно и за Европейския съюз, поне в същата степен. И аз съм много объркан, много съм объркан. Организация като вашата, която трябва да изрази неутрална позиция, като, например, тази, която току-що изразихте и която е много полезна. Но мина около година и половина от референдума, и британците сега разбират какво означава това, но не знам дали европейците вече са разбрали какво означава за тях. Ако се спрете на Хоризонт 2020, имаме чудесен пример е, за опустошителния ефект на напускането на Обединеното кралство. Обединеното кралство вече не е част от Хоризонт 2020. От много хора в Брюксел чухме, че страни извън Европейския съюз не би следвало да се третират като страни вътре в Европейския съюз. За нас това е обявяване на нещо като наказание, като санкция. Е, но Израел е получил същото споразумение, същата сделка. Та, първи ми въпрос е, е не би ли следвало Обединеното кралство да получи същата сделка като Израел? Израел не е член е, на Европа, да не говорим на Европейския съюз. На второ място, институция като вашата, която наблюдава какво е станало междувременно, какво е резултата за момента. Вие е, трябваше да предложите това проучване преди референдума, за да знае британския народ какво прави, когато пуска гласа си. Освен това, други области, които нямат нищо общо с нашата комисия ИТРЕ, но искам да го спомена. Емиграцията. Общото отношение в Европа се е променило. За институцията като вашата не е ли време да заявите, вижте какво, има абсурдна дискусия върху soft Brexit, hard Brexit? Всички знаем, че това е неизгодно и за двете страни. Вашата организация вижда два влака, които летят един срещу друг. И вие предлагате Европейския съюз да предложи нова сделка, New Deal, за да обърне тенденцията. Това ли е, е нещо, което институцията трябва да предложи? Питате каква е ролята на институцията. Но това, което аз ви представих днес, е проучване, изготвено от вашият отдел за политиките. И а, той а, излага това становище. Ако погледнете другите становища, които сме възприемали през годините ще видите, че сме били доста последователни. Винаги сме смятали, че за Обединеното кралство е по-добре да остане в Европейския съюз. Винаги сме казвали, че отношенията с Обединеното кралство са важни. Това наистина не е в обхвата на проучването, но по мое мнение нашата институция е била доста последователна в своето становище. Изключително недобре бе проведен референдума и последствията ще бъдат много по-големи за Обеденото кралство в сравнение с тези за Европейския съюз и това е моето лично мнение. Защото Европейския съюз е много по-важен търговски партньор, отколкото Обединеното кралство за Европейския съюз. Възможно е да сме разбрали погрешно а, намерението, но идеята е а, отдела по политиката да излиза с а, неутрално, безпристрастно становище. Но разбирам това, което искате да кажете. Опитваме се да бъдем колкото се може по-достоверни. На първия набор от въпроси, който зададе госпожа Муди, бих искала да кажа следното. Засегнахте няколко области. За космическото пространство. Трябва да се допитам до колегата, който работи в това отношение. А за Еразъм и свободното движение – на хората от академичните среди, ще дам думата на друг колега. А относно енергетиката и сливането в ядрената енергетика, отново ще оставя колегата да ви отговори, но трябва да се изграждат мостове между енергетиката и научната и развойна дейност. Даниел би ли отговорила за еразъм? Разбира се, важно е, е, да помислим за свободното движение на учени. Нуждаем се от ефективна система. Когато говорим за движение на хора, нямаме предвид само Еразъм, имаме предвид и програмата Мари Кюри, мобилността на студентите. Така че трябва да вземем предвид е, всички заинтересовани страни. Необходимо е да вземем предвид и възможностите, които ни дава Хоризонт 2020, те трябва да се използват и от двете страни. В Швейцария разбраха, че като попречат на мобилността, те намаляват собствената си ефективност. Наистина мобилността е основен компонент, който е важен за извличането на полза от научното пространство в Европа. На въпроса ви за космическата политика. Тази част от Хоризонт 2020 е оформена като отделна такава. Да не забравяме какво означава да бъдеш член на ЕС. Това означава човек да вземе предвид всички позиции на Европейския съюз, включително и по отношение на космическата политика. Защото в противен случай всяка една държава членка ще трябва да предоговаря отделно по тези въпроси. И политиката за космоса е един добър пример в това отношение за ядрения синтез. Европейския съюз е част от ИТЕР. Обединеното кралство и всички останали държави членки са членове на ИТЕР, така че Обединеното кралство би могло да участва по някои дейности по синтеза, но всичко зависи от договорките. Доста сложен е статута му в сравнение с това, ако беше останал член на ЕС. Това, което казвате, е важно. Кой какво печели и кой какво губи от Брексит. По отношение на бюджета, двете страни са наравно. По отношение на пространството за научна и развойна дейност, колкото по-голямо е това пространство, толкова повече ще печелят и двете страни. Така че положението за научна и развойна дейност е ясно. Ако Обединеното кралство напусне, това ще струва скъпо и на Европейския съюз, защото европейското пространство на научния развой на дейност ще намалее, ще има по-малко мобилност, повече ограничения, което ще има и други ефекти. Пространството за научна и развойна дейност определено е пространство, в което ще трябва да поработим допълнително, така че и двете страни да спечелят. Ще трябва да имаме такава договорка, която да доближи максимално Обединеното кралство до статута му на член на ЕСА. По отношение на следващия въпрос. Не, че не разполагахме с тези цифри преди референдума за Брексит. Просто не е толкова лесно човек да бъде убедителен, като използва аналитични проучвания. Това не означава, че не сме разполагали с това проучване по това време. Дали трябва да договаряме нова сделка? Определено. Опитваме се след случилото се да излечем максимални ползи за двете страни. Опитваме се да стигнем до такава договорка, така да се пазарим, че в крайна сметка всеки да спечели. Преди да дам думата на колегата, бих искал да добавя нещо. Дадохме пример с Швейцария. През 2014 година в Швейцария имаше референдум относно квотите по отношение на свободата на движение. Техният статут по Хоризонт 2020 се промени, което означава, че мобите от, за Швейцария намаляха, а Швейцария развива научна и развойна дейност. Това се отрази обаче на тази дейност. Така че ако посочваме Швейцария като пример в това отношение на а, другите правителства, те може и да размислят. Сега да чуем колегата, за да отговори на останалите въпроси. Току-що тази седмица излезе един доклад, който доста голям, 130 страници, Основното заключение на този доклад е, че последствията за ЕСА 27 в енергийния сектор след Брексит ще бъдат конкретни в някои области. Доста критично ще се отрази Брексит. И всичко зависи от сделката, която ще бъде сключена. По отношение на Евротом или участието на пазара, това ще упрости нещата за Обединеното кралство, тъй като в това отношение той е не толкова важен партньор. Ще трябва да се реши какво се прави с активите в Евратом. Може би няма да е необходимо да се предприемат официално някакви стъпки. Ако позволите да добавя нещо не в качеството си на председател на заседанието, а в качеството си на редовен член на Европейския парламент, тези от нас, които съжаляват за Брексит, виждат, или поне аз, една единствена възможност да се върнем назад. И това е Европейския съюз да предложи нова сделка – Важно е да признаем и да говорим повече за а, отрицателните последствия от Брексит за ЕС. Защото ако говорим за отрицателните последствия за Обединеното кралство, това едва ли ще промени мнението на ЕС. А, доста полезна информация получихме от вас а, днес. Моят проект така или иначе няма много шансове да се реализира, но пък аз не съм се отказал, така че ще си послужа с тази информация, която ми дадохте. Загубихме а, битката с, с Англия, казвам го качеството си на германец. Жалко е. Някой друг желая ли да се включи в дискусията? Не. В такъв случай закривам заседанието за днес.